Hello, good morning to everybody. Добро, утро на всички. Добър ден за колегите, които са в Брюксел и тези, които участват в заседанието отдалеч. Ще говоря испански – el primer punto del orden... Първа точка от дневния ред. Трябва да ви уведомя, че има промяна в дневния ред, а именно гласуването относно становището за положението с правата на човека в Европейския съюз, доклад за годините 2018 и 2019 година и намаляване на неравенствата ще бъде гласуван на 7 септември, а не днес, както беше предварително предвидено. Ако няма възражения, одобряваме дневния ред с тази съобщена промяна. Освен това, трябва да ви кажа, че ще се направи пауза между 15.45 и 16.45 за дезинфектиране на кабините на преводачите. Сигурно някои се питат защо ще гласуваме на 7 септември. Ние трябва да използваме слота, който ни е даден от парламента – и разполагаме с такава зала на 7 септември. Хубаво щеше да бъде да направим всичко в един и същи ден, но се оказа невъзможно. Преминаваме към втора точка. Разполагате с протокола от 2 юли 2020 година. Ако няма възражения, го приемаме. Трета точка – трябва да уведомя членовете, че ние разполагаме с 9 езика за симултанен превод английски, испански, немски, италиански, полски, френски, румънски, унгарски и български език. Знаете, че преводачите могат да си свършат добре работата единствено при добро качество на звука и видеото при участие от разстояние. Ето защо трябва да се съобразяваме. Иначе, както е обичайно, вносителят на петицията ще разполага с 5 минути, след това колегите с по 2 минути, първоначално и след това по една минута. И накрая 2 минути за заключение. Преминаваме към точки 4 и 5. Ние ще гласуваме две становища. Становището по собствена инициатива за положението с правата на човека в Европейския съюз години 2018 и 2019 година и становището за намаляване на неравенствата. За да гласуваме, ще използваме приложението iVote и съответните бюлетини. Така че имаме две системи за гласуване. Всеки си избира тази, която му харесва. Както вече казах, окончателното гласуване е на 7 септември, а днес ще гласуваме само измененията по тези две становищата. Трябва да имаме кворум и да проверим дали го имаме. За това е необходимо да използвате бутона, с който показвате, че присъствате. Бихте ли го направили, за да можем да проверим кворума? Които са тук, нека само да вдигнат ръка тук в залата. не ни достига двама депутати. Алекс, виждам, че вие сте във връзка с нас. Моля ви да натиснете бутона, за да знаем, че присъствате. И още един колега. Ето, вече имаме кворум. Благодаря ви. Така е при вируса COVID, казва председателката. И тъй имаме кворум, можем да гласуваме. Е, вие разполагате с електронните бюлетини в iVote. Можете да използвате формата PDF, да ги подпишете и да ги изпратите по електронна поща. Ако нямате нищо против, да си дадем един час до 3 часа след обед за гласуването. Резултатите ще ви бъдат съобщени по интернет. Айвълт много лесно може да се провери, но при бюлетините всичко е малко по-сложно. За това ще трябва да разчитаме на имейл. Сега преминаваме към четвърта точка доклад по собствена инициатива за положението с правата на човека, основните права в Европейския съюз. Яна Тум е нашия докладчик. Не знам дали присъства. Би било добре да чуем кратко обяснение от докладчика, но госпожа Том не присъства. Не знам дали някой друг от присъстващите иска да се изкаже по становището. Тогава да преминем към следващия доклад за намаляване на неравенството, особено бедността при работниците. Маестре Мартин Дел Магро е нашия докладчик. Не знам дали иска да ни уведоми и за становището си. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, първо искам да ви поздравя и се радвам, че всички сте добре. Това е становище, което е много важно. На първо място искам да благодаря на колегите от тази комисия, на депутатите, които работиха. Благодаря и на техните екипи. Благодаря и на конкретния екип на нашата комисия, защото много ни помогна за да можем да напреднем колкото се може по-бързо по този текст с максималното съгласие на всички политически групи. Много е, е важно тук в Комисията по петиции да покажем, че сме на висота и че можем да се занимаем с един проблем, който е особено важен. Бедността при работниците е реалност. И COVID-19 не може просто да бъде извинение за увеличаване на неравенството и бедността. Ние се опитахме наистина да направим максималното. Надявам се измененията да бъдат одобрени. Не искам да говоря твърде дълго, но ние знаем, че някои отрасли много пострадаха, някои групи също, като младите или жените – ние би трябвало да поискаме от Европейската комисия и държавите членки да се борят с тези неравенства, за да може да се използва този проект на Европейския съюз за ползотворен резултат. Благодаря, ще дам думата на комисията. Не знам дали иска да вземе отношение. Благодаря. Благодаря много на докладчика за извършената работа. Преминаваме към шеста точка. Доклад за разискванията в Комисията по петиции през 2019 година. Докладчик е господин Злотовски. Давам от думата. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, този доклад е съставен съгласно 227 член от правилника. Нашата комисия винаги трябва да съставя такъв доклад за разискванията си с статистически анализ на представените петиции. Освен това, тук обобщаваме и други дейности на нашата комисия. 2019 година беше година на избори. Ето защо брой на поступилите петиции бяха по-малко, но така или иначе 2019 година ние получихме 1357 петиции, което е увеличение с 11% спрямо 2018 година когато имахме 1220 петиции. 2019 година повечето петиции са били приключени в рамките на една година. Ако сравняваме с данните за предходната година, то можем да кажем, че повечето от петициите наистина са били приключени в рамките на една година. Повечето от петициите, които обаче са определени като недопустими през 2019 година, са малко по-малко, отколкото през 2018 година. Около половината от допустимите петиции са били разгледани от комисията, което също е увеличение в сравнение с предходната година. Голяма част от петициите е свързана с самия Европейски съюз, а именно Обхваната е цялата територия на Европейския съюз и дейностите, които се извършват в него. Но има известна промяна в подреждането. Повечето петиции през 2019 година бяха свързани с Германия, но имахме повишен брой петиции при Франция и при Испания също така. 2019 година, както 2018 година, е важен и езика. 2019 година повечето петиции са представени на 22 официални европейски езика, докато през 2018 година са били основно на английски. Германските граждани са били най-голямата група, подала петиции при Испания и Италия. Имаме известно намаление на бройката в сравнение с 2018 година. Що се отнася до тематиката, пете основни области са околна среда, основни права, правосъдие, здравеопазване и транспорт. Имаше и доста петиции, свързани с Брексит, които призовават най-вече за защита на правата на гражданите преди и след Брексит. Нашата комисия също така участва в изслушването на Маро Шевчович, който е ресорния комисар. Ние имаме много добри отношения и с Европейския омбудсман 2019 година Емилио Райли направи представене в нашата комисия. Омбудсманът пое ангажимент да продължи работа, за да се подобри работата на институциите. Напомням ви, че госпожа Орайли беше преизбрана за омбудсман до 2024 година. Поради паузата по време на изборите не проведохме информационни посещения, но проведохме три публични изслушвания. Разбира се, това, което говорих до сега, не отразява цялостната работа на нашата комисия. Мината година беше и една организационна година. Ние трябваше да се структурираме за новия мандат. Затова и е трудно да състави мнение единствено възоснова на броя петиции. Но аз очаквам колегите да ме подкрепят и да чуя техните коментари. Благодаря ви. Сега трябва да чуем докладчиците в сянка. Давам думата на господин Яр НП. Е. Ja, vielen Dank erstmal an den Berichterstatter. Hat, äh, mein... Като докладчик в сянка бих казал, че това е отлична отправна точка. Докладът е пълен с фактическа информация. Мисля, че имаме наистина една много добра основа. Честно казано, когато чух резултатите, ми стана малко смешно. Излиза, че на германците много им харесва да подават петиции. Но разбира се, важно е и съдържанието на тези петиции – Испания също има доста вносители на петиции. Аз се питам как ще изглежда следващия ни доклад с оглед на коронавируса през 2020 година. Аз самият съм автор на някои изменения, но със сигурност не влизам в противоречие с казаното от докладчика – още веднъж ще повторя, много добре работихме с съответните мрежи и мисля, че ще можем да осъществим добър напредък. Този доклад наистина не може да отрази цялостно цялата работа на нашата комисия, но искам да благодаря на докладчика, защото не е лесна неговата задача – Искам да му благодаря от сърце за положените усилия. Сигурен съм, че всичко ще премине гладко. Благодаря колегата маестро от групата на социалистите. Gracias, señora presidenta. La verdad es que sí que es una buena... Благодаря, госпожо председател. Наистина, сега имаме една добра възможност да говорим за това как работи нашата комисия – и как да подобрим показателите. Виждаме, че се увеличават петициите, които разглеждаме. Но, разбира се, като имаме предвид населението на Европейския съюз, трябва да се запитаме как да застанем още по-близо до гражданите. Те имат нужда от отговори. И също така мисля, че тук не бива да политизираме работата на нашата комисия, не бива да се подаваме на партизански страсти. Когато чето доклада, ми направи впечатление следното. Повечето от петициите от 2019 година са от Германия. Аз си мислех, че всъщност повече са били испанските, но да се надяваме, че ние не бива наистина да се подаваме на партизански страсти, и трябва да сме по-близо до гражданите, да има достъпност да се знае за нашата работа. Подкрепяме докладчика с оглед на възможно най-добрия резултат. Благодаря. Благодаря. В списъка за Реню е госпожа Мюлер, но тя не присъства. Виждам, че координаторката на Риню е тук. Не знам дали иска да вземе отношение. Добре, преминаваме нататък. Колегата Варена от ГУЕ. Eh. Благодаря. На първо място трябва да кажа, че има някои неща, които е добре да включим в доклада, за да бъде по-пълен. Например, трябва да се мисли как по-добре да се включват гражданите и също така да имаме предвид, че Можем да разчитаме на този механизъм за внасяне на петиции, можем да разчитаме на правните принципи и ние можем да работим и по-масштабно. В някои държавите членки виждаме по-малък брой петиции. Може би самите правителства трябва да разясняват повече за правата на внасяне на петиция – Разбира се, че е важно да следим за правата на човека, особено в случая с Польша и Унгария. Не би трябвало самите държави и членки да нарушават правото, което би трябвало да следят да се изпълнява. Виждаме, че нашата комисия е много актуална, много полезна. Ролята на тази комисия е наистина водеща. Би трябвало обаче да могат и по-възрастните хора от населението, иммигрантите също да знаят, че могат да подават петиции, да обхванем и тези групи. Също така Знаем, че има един проблем с членството в Европейския парламент, предоставено на каталанските членове. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Еви. Грация, моите президенте, че те няма интерес. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се изкажа по този доклад. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа по доклада. Наистина това е една снимка на дейността на тази комисия през миналата година. Това е една комисия, която се занимава с изслушване. Ние изслушваме исканията на гражданите, техните петиции. Мнозина се обръщат към нас, използвайки този инструмент, но все пак не е достатъчно добре известен този инструмент сред гражданите докладчикът го казва, независимо от петициите, които сме получили през 2019 година, трябва да кажа, че те са много малко повече от тези през 2018. Този инструмент показва това не е достатъчно добре известен. Искам също така да кажа няколко думи за ролята на Европейската комисия в отговорът, който се дава на петициите, които обсъждаме тук. Ако искаме този инструмент да бъде използван от гражданите, то тогава е необходимо да се гарантира, че той може да доведе до конкретни резултати. Много често обаче Европейската комисия не извършва никакви действия, след като гражданите са подали а, сигнал, тъй като няма а, компетентности. Дори когато става дума за голям брой граждани, тя не го прави. Знаем, че при нарушените на това право Европейската комисия може да се намеси в зависимост от политическите си решения. Когато правата на гражданите се нарушават, мисля, че е неприемливо да говорим за нарушения от серия А или серия Б. Надявам се новата Европейска комисия да промени това и всички нарушения на европейското право, подадени от гражданите, да бъдат третирани по един и същи начин и комисията да не гони политически дневен ред, а да изпълнява своята роля. Благодаря. Сега давам думата на господин Форти от Европейската комисия. Yes. Благодаря, ето ме. Добър ден на всички ви. Мисля, че ви намирам в добра форма. Много ви благодаря за това, че ме поканихте на заседанието на тази комисия, за да обсъдим проекто доклада, както и обсъжданията, проведени във вашата комисия през 2019 година. Госпожо председател, господин докладчик Золотовски, уважаеми депутати. Смятам, че 2019 година, макар че година, която изглежда далеч, много неща хванаха вниманието ни тази година, все пак кризата COVID. Та всичко това ни припомня, че имаме нужда от механизми като петициите, за да може да отговаряме на безпокойствата на гражданите и по-специално за здравето това, което каза господин Яр малко по-рано, питаше се как доклада 2020 година ще изглежда, тъй като имахме кризата с COVID. Петициите са много важен инструмент, който допълва инструментите, с които разполагаме, а, за да наблюдаваме правоприлагането. Много добре е изготвен доклада, господин докладчик. Този доклад ни казва, че имаме нужда от сериозен механизъм, тъй като подаването на петиции е един уникален процес, в който могат да се защитават правата на гражданите в Съюза. Това е едно от ранните заключения и във вашия доклад, господин докладчик. Вашата комисия, госпожо председател, играе важна роля и петициите също играят такава. Преди една година бях с вас отново и пак казах колко са важни петициите, <clears throat> особено след изборите европейските избори. Това бе споменато и от докладчика. Имахме най-високо участие на гражданите в изборите. Тоест, европейските граждани са все по-ангажирани с европейския дебат и е участието в изграждането на Европа. Това е един от начините да се подаде това послание и на гражданите. Също така и гражданите така могат пряко да се обърнат към институциите. Това е уникален инструмент, посредством който гражданите биха могли да привлекат вниманието на институциите към определени моменти. Когато става дума за конкретни цифри, наистина има увеличаване на петициите 11% в сравнение с предишните години. Има и малко увеличаване на нивото на допустимост. Това означава, че петициите са по-фокусирани върху основните правомощия на Съюза и ние можем да отговаряме на това, което искат от нас гражданите. Госпожа Еви каза, че като че ли Европейската комисия се крие зад въпроса за компетентността. Но това е много важен въпрос все пак – ние работим по въпроси, по които имаме компетентност и не отиваме отвъд и над тези компетентности. И това е много важно за нас. Надяваме се в бъдеще да има и висок процент досиета, които да приключат бързо, като се предостави информация на вносителите. Имаме такава практика с омбудсмана. Преди да започне е, едно проучване на омбудсмана, сядаме, обменяме информация и така здравия разум може да надделее над бюрокрацията. Не се налага веднага да се стартира тежката бюрократична машина, диалогът в ранните етапи е много важен. Има увеличение от 12% на броя на петициите, изпратени за становище до комисията. Това всъщност са половината допустими петиции, както каза докладчика. Аз мога да добавя тук факта, че имаше увеличение на участието на колеги от Европейската комисия в заседанията на комисията по петициите през 2019 повече 180 19 година, а 160 бяха присъствали 2018 година. Поискахме нашите служби системно да изпращат е, служители на вашите заседания, не само от уважение, а и за да можем да участваме активно. Ще продължи тази практика. Мисля, че различни генерални дирекции изпращаха а, такива на вашите заседания за COVID. Околна среда, основни права, правосъдие, а, Брексит, пак обществено здраве. Това са теми, които 2020 сигурно също ще бъдат теми на много петиции. Друг индикатор е, че голямата част от петициите приключват в рамките на година. Можем да отбележим отвъд статистиката и заместник-председателят Шефчович ще иска да навлезе в повече подробности, когато се стигне до това пленарната зала. Някои от важните елементи тук са на първо място синергията между работата на комисията по петициите и Европейския омбудсман. Не само той, но и мрежата от национални омбудсмани, от които сте част. Трябва да добавя, че това са инструменти, Европейската гражданска инициатива, например, където гражданите могат да се обръщат към институциите по въпроси, които ги вълнуват. Има и голяма цифровизация. Има нов портал и има преносимост на петициите. Можете да стигнете посредством телефона си дори до портала. Това ще увеличи според мен и интереса и участието на европейските граждани и по-специално гражданите, които са по-млади. Нужно е да има също и публичен дебат. Това ще ни помогне да се съсредоточим около компетентностите на Европейския съюз и допустимостта на петициите. Ние смятаме, че прозрачността, достъпът до документи в институциите трябва да бъдат задължително правило. Това е добра практика не само за администрацията, но и за да може да се вярва на всички институции в Съюза. И ние придаваме голяма значимост на това. Има някои други по-критични елементи към Европейската комисия отправени по-специално искането да се подобрят вътрешните процеси на преминаване на петицията през комисията, да се свият сроковете. Опитваме се да проведем а, консултация на всички служби, което отнема време. Но, разбира се, работим по подобряване на сроковете и по-нататъчна цифровизация и при нас на вътрешните процеси. Също така, трябва да работим за случващото се с петиции, както и въпроси по нарушения. И ще приключа изказването си и само в края ще кажа, че ние имаме огромно желание да работим с вас, с вашата комисия, така щото да имаме не само своевременност на становищата, но и качествени комисии, които да отговарят на вашите изисквания и на вносителите на изискванията. Заместник-председателят Шефчович очаква с нетърпение да обсъди това с вас, когато докладът бъде одобрен в пленарната зала. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси, съм готов да отговоря. Thank you very much. And we will like... Благодаря. Благодаря и ние ще се радваме господин Шефчович да... Благодаря. Ние искахме да се срещнем с господин Шефчович, може би с координаторите. Благодаря ви. Не знам дали господин Злотовски иска да приключи по тази точка. Państwu благодаря. Наистина бих искал да кажа няколко думи. Първо искам да благодаря на всички. Всички елементи, които засегнахте, ще бъдат отразени в текста на доклада. Искам да благодаря на секретарията на Комисията по петициите. Възползвах се от данните, които ми бяха предоставени от тях. Благодаря на секретарята, пак казвам. И разбира се, ще си сътруднича с всички страни и ще се опитаме да изготвим един окончателен компромис. Благодаря ви отново. Muchas gracias. recuerdo que el plazo... Благодаря. Нека ви напомня, че 29 септември, 15 часа е крайния срок за внасене на изменения. Сега преминаваме към представенето на госпожа Емили Орайли и нейния доклад за 2019 година. Тя участва дистанционно, ще приветстваме и ще й дадем 10 минути, за да представи доклада си. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много, госпожо председател. Наистина е чудесно, че мога да видя част от вас сега и се радвам да се видим и лице в лице в близко бъдеще. Благодаря ви, че ме поканихте да представя работата на моята служба през 2019 година. Началото ще започна с първия слайд. Ще ви помоля да го качите самото начало на първия си мандат започнах да работя с Европейския парламент. Това е изключително важно за всеки един омбудсман. Важно е той да има тясна връзка с парламента и аз имам такава с парламентите. Става дума за тясно сътрудничество с вашата комисия и също така лично за мен в края на годината много се радвам, че за втори мандат бях избрана за омбудсман Радвам се, че продължавате да ми вярвате. Следващият, ако обичате. И така, това бе наистина много важен момент за службата. Подкрепихме специалния доклад за отчетността в съвета и прозрачността. Нещата не се промениха бързо, но мисля, че това е един общ натиск към съвета, който да стане много по-отворен и открит. Мисля, че Комисията ясно спомена колко е важно да има прозрачност, за да може гражданите да ни вярват. И това е изключително важно, когато говорим за съвета, така че хората да знаят какво правят е, техните представители в съвета. Имаше много изслушвания в Европейския парламент. Е, винаги съм се радвала да участвам там. Моля ви за следващия слайд. Какви бяха случаите, които разглеждахме 2019 година? Имаме увеличен брой жалби, които сме обработили. Е част от дебата, който проведахте по вашия доклад. Жалбите са 871, незавършените са 458 проучвания и изследвания. Защо са различни тези цифри? Защото се идва при нас преди да са се обърнали към институцията. Т.е. преди да дойдат при нас, те трябва да се обърнат към институцията към комисията, към агенциите, за да се оплачат първо там, да видят дали не може там да се разреши проблема, преди да дойдат при мен. Помагаме на всички, които идват. Например, насочваме ги към омбудсмана на държавата членка или някой друг, но който и да се обърне към нас, независимо дали това е в рамките на нашия мандат, получава помощ. Статистиката по държави отново чух, че някой каза, че повечето от оплакванията са били от Германия и някой смята, че в бъдеще ще бъдат от Испания, но повечето оплаквания са от Испания. Това е голяма държава членка, но мисля, че и там има много добра мрежа на омбудсмани в цяла Европа, така че хората са запознати с тази институция и съответно се обръщат и към нас. Повечето от разследванията, които започват, са от Белгия. Да, тук са големите институции, за това се случва това. И много от хората в гражданското общество, които наблюдават какво се случва, са в Белгия и поради тази причина това се случва. Случаите, които ще се разглеждат за прозрачност една трета достъп до европейски документи, но също така и по-широките аспекти на прозрачността, отчетност, основни човешки права, административни практики, етика, обществените средства на Европейския съюз. И в тази презентация ще разгледаме една малка част от случаите, но разбира се, ако искате повече информация, може да се свържете с нас и може да видите и останата част от а, презентацията. Следващия слайд едни няколко бързи примера. Немска фирма, която предприела финансиран от комисията проект в Намибия и комисията е искала да а, се възстановят повече от 100 000 евро на основата на това как са, се при, били приложени правилата. Ние обаче установихме, че не е точно така и комисията е възстановила почти цялата сума на жалбоподателя. Следващия слайд е пример за едно лице с зрителни затруднения, който не успява да докладва случай за измама на Олаф и в последствие на нашето нашата проверка, Олаф моментално а, променя своите интернет страници, за да има отворен достъп за всички. Следващия слайд, ако обичате. Да, тук става въпрос за случай за достъп до документи, където един журналист се описва да достъпи документи, свързани с а, глобалния технологичен панел във форума за лидерите от технологичната ния сектор гражданското общество и дипломатичната сфера и в съответствие с нашата работа такива документи вече могат да бъдат предоставени, които първоначално са били с конфиденциално ниво. А, също така чух и някои от вашите дебати за това как гражданите се свързат с вашата комисия по петициите и с Европейския омбудсман. Това е и причината, поради която реших, че е добре да има повече стратегическа работа, по-големи разследвания, така че дори хората да не са чули за Европейския омбудсман, по този начин те ще се възползват а, от а, информацията, ще се повиши е, информираността и така, ако може следващия слайд и така, нашата проактивна стратегическа работа в областта на етиката, е, конфликтите на интереси от тип въртящ се е, врата, е, прозрачното и из, законотворчество, лобирането и прозрачността. Знаете също така, че в началото на моя мандат имаше един доклад, е, специален доклад който дойде от парламента и в сътрудничество и с подкрепата на пленарна сесия през януари 2019 година беше прият. И така съветът в крайна сметка въведе някои подобрения. Ние ще ги следим много внимателно. Едва юли 2020 година беше това. Понякога промените обаче от мен отнемат време. Друго едно оплакване, жалба, която даде при нас, беше във връзка с спонсорството в европейските председателства на съвета. И в резултат на това нашата пропоръка беше не да се преустанови тази практика, но просто да се въведат указания. В резултат на това немското председателство няма да приеме каквото и да било спонсорство и ще се подготви а, такава, такъв документ, такива указания. В последните няколко години също така говорим с, с работим за прозрачността на еврогрупата. Знаете, това е една много, много важно звено, много важна група. Не така официализирано, както съвета, например, и се повикат не един-два въпроса и не много често се обсъжда и така напоследък бяха введени подобрения, публикува се дневния ред съвсем на време, има повече информация за това, което се обсъжда и както може би ви е известно, господин Донахю, ирландски бивш министр, пое председателството и аз вече му писах, поздрави го за новата му позиция и също така го помолих да разгледа този важен стратегически въпрос. Следващия слайд, ако обичате. Да, вече разгледахме тази тема. Следващия. Това е винаги едно от най-приятните събития. През годината това е наградата за добра администрация. Ето виждате от миналата година през юни месец. За втори път беше вършен тази награда. Отлично събитие. Винаги се радват всички участващи и е хубаво да се покаже добре свършената работа, не само сред колегите, но също така и на по-широка публика. И естествено трябва да благодарим на Европейската комисия за комуникационната стратегия и стратегията за намаляване на използването на пластмасови продукти, също така и проекта What Europe Does For Me, какво прави Европа за мен. И последния ми слайд, струва ми се е последен, да, отново Европейската мрежа на а, омбудсмана, на различните европейски омбудсмани и ние а, наистина увеличаваме броя на съвместните проверки и разследвания. Това е нещо, което може да бъде в добавка на извършеното от моите колеги в държавите членки и чакаме с а, голямо нетърпение а, участието ви, госпожо председател, в нашата конференция за 25-та годишната Европейския омбудсман, която а, ще бъде проведена онлайн на 26 октомври. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Сега даваме думата на докладчика госпожа Гийом дистанционно. Здравейте. Надявам се, че ме чувате добре. И аз се включвам от разстояние. Искам да благодаря на госпожа омбудсмана за нейния доклад, да я поздравя естествено за повторния избор за, от тази година и също така още веднъж да кажа, че колко е добре да чуем по-точна информация за обхвата и дълбочината на работата на Европейския омбудсман. Наистина има аспекти свързани с цифровите въведения, но също така има и а, качествено важни елементи, които вие успяхте да споделите с нас, за което ви благодаря. Два момента, на които искам да се спрам. На първо място, колко е важно а, да се работи по прозрачността. Вие споменахте това във всички области. Работа, която аз самата наистина особено а, важно а, намирам да следим. Изключително необходим е междуинституционалния диалог и аз бих настояла а, на факта, че по-конкретно съвета би следвало да да продължи със своите усилия за прозрачност и видимост на своите обсъждания. На второ място, конфликта на интереси, въпрос, който е много далеч от разрешаване. Много примера напоследък бяха особено шокиращи за обществеността, например аферата BlackRock, която все още е, подлежи на разследване, на проверка, но и е, всичко това, което ние трябва да направим, за да се укрепи доверието на европейския гражданин към европейските институции, да не се уронва това доверие така че тези елементи са важни според мен във вашата работа и не на последно място, нещо, което ми се струва все така важно и за сега и за бъдеще, а, търговските споразумения, много важна тема за общественото мнение и а, смятам, че изследванията за въздействието трябва да са максимално ам, подробни и надежни и Центъра за изследване на болестите също така трябва да предоставя много качествени и количествени данни и защо по цялата тема за здравеопазването. Ние изключително близко а, се следим вашите дейности и с радост ще си сътрудничим и за напред. Muchas gracias. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Коса дистанционно. Но мисля, че го няма. В такъв случай госпожа Том. Oh uh... Благодаря, госпожо председател. Здравейте. Благодаря ви и на вас, госпожо омбудсман, макар че сте само на екрана. Благодаря ви, че сте сред нас. Хубаво е, че ви идват твърде много всички тези жалби но и преди една година казахте и сега ми се струва, че вие може да направите всичко, което ние искаме от вас да направите. И слушах господин Златовски и си мислих същото, което си мислех, когато и вие говорихте. Много петиции са, много голям броя е петициите, когато хората се жават жалват за това, което се случва в тяхната държава. Европейското, Европейската комисия, когато запитаме нарушила ли е правата на някого, естествено, че не е отговора. И тук а, идват различните доклади за мониторинг и така нататък. Все пак обаче смятам, че трябва да се подобри а, ситуацията и трябва да разглеждаме петициите, които получаваме тук по-задълбочено, защото иначе просто стават а, статистика. М получаваме хикс на брой петиции, отваряме ги, затваряме ги, толкова остават отворени, толкова са затворени и така нататък. И мисля, че тук става въпрос за член 51 от Европейската харта за основните права, права и тя се прилага само ако държавите членки не прилагат европейското законодателство и не се прилага в други случаи. Смятам, че ние заедно трябва да положим усилия, заедно с държавите членки и бих искала да узная от вас, може би също така е подходящо, обосновано в този обмен на информация между комисията и държавите членки в случай на жалби да се включат и местните омбудсмани. Спомням си, че вашето повторно избиране вие поехте този ангажимент че ще укрепите тази мрежа на омбудсманите в европейските държави членки и това е още по-важно сега. Благодаря. Благодаря, госпожа Алкин. Vemos que tampoco está conectada. Pues el señor... И тя не присъства, господин Слабаков. Грация на Евре Монсерат. Благодаря на омбудсмана за доклада и за презентацията. го с голям интерес и излично да казвам, че имаме голяма нужда от такава институция. Не ме изненадва това, че най-много оплакване има за лоша администрация и липса на прозрачност. Това е така, защото огромна част от решенията взимат от бюрократи, които са избрани от никой и които служат на бизнес интереси може да видите какво стана с пакета мобилност, как е написан, как се проведаха преговорите, а, или пък избирането на културните проекти в Хорска Европа. Подкрепям действията на омбудсмана, която ще се бори с тези непозрачни практики. Едно от най-интересните неща е, че комисията а, представлява практически 60% от оплакванията. Очевидно това е най непозрачната институция в Европейския съюз. А другото, което ме притеснява е, че а, всъщност а, те се съобразяват само с 70% от препоръките на омбудсмана. И а, изглежда само обещават да въвеждат промени. Обаче само с обещания не става. Окоръжавам омбудсмана да следи отблизо тези институции и в случай, че няма промени, трябва да отвори разследвания по собствена инициатива. По този въпрос, според доклада омбудсмана, Предимно действа по подадени жалби, но може и да отваря разследвания по собствена инициатива. Обаче какви са а, критериите да сметне а, един проблем за широко системен? Значи съотношението за 2019 година е от 456, само 2 имаме по собствена инициатива. Очаквам освен това с нетърпение насоката за използването на езиците в Европейския съюз, това е изключително важно, тъй като всички езици в Европейския съюз, според това, което аз знам, са равни. Но ако отворите сайтовете, ще разберете, че това не е вярно. Основно се поддържат на английски и френски. А, огромна част от тях, примерно, нямат латвийски или словенски или български. Не може всички да говорим френски и английски. Щом сме за културно разнообразие, се налага да го докажем и нека има равенство между всички европейски езици. Благодаря ви. Много ви благодаря и сега даваме думата на колегата Арена. No se le oye. Но се ли ое? Не се чува, не ви чуваме. Отново не ви чуваме. Пробвайте да натиснете рефреш. Le vemos. Чуваме ви. Сега чувате ли ме? Да. Много ви благодаря. Имаше някакъв технически проблем. На първо място искам да благодаря на госпожа омбудсмана Емили Орайли. Откакто беше преизбрана, това е първата възможност да разговаряме с нея – Наистина институцията, която тя представлява е тясно свързана с работата на нашата комисия по петиции, защото това са жалбите на гражданите по теми, които са свързани с най-различни проблеми. Ние се надяваме, освен това, в институциите да се наложи културата на работа отдолу нагоре. Не бива само да се работи хоризонтално. Бих искал, освен това, нашата работа да има по-голямо отражение върху политиките на Европейския съюз – благодаря. Сега давам думата на господин Питер Яр, НП. Благодаря ви. За жалост, Адам Коша не успя да се свърже. за това от името на НП искам да благодаря на госпожа омбудсмана. Мисля, че е много добре да имаме този ежегоден доклад защото той ни дава възможност да обсъждаме тези въпроси. Аз не съм от тези, които смятат, че жабите на гражданите са нещо лошо. Напротив, лошо би било, ако те нямат възможност да се оплачат. Ако те поставят своите проблеми, това означава, че демокрацията работи и се надяваме, като ги изслушваме, да можем да променим нещо. Отново искам да кажа, много е добре според мен, че гражданите имат възможност да отправят своите жалби, за да може да се осъществи промяна. Според мен ние сме много близо до тях и е, постигнахме наистина успехи в някои области. Сега всички знаем, че омбудсманът не е беззъб тигър. Например, имаме инициативата за прозрачност – това доведе до някакво раздвижване в институциите. Затова мисля, че е добър пример. Добър пример и за сътрудничество. Надявам се да продължим в същия дух и в бъдеще. Ако говорим за някои слабости, то бих казал, че е необходимо гражданите да могат да се ориентират колкото се може по-бързо. Не им е много ясно, когато имат проблем, дали да се обърнат към регионалното бюро или към някой друг. За това би било добре да имаме една европейска омбудсманска мрежа, на която те да могат да разчитат а не да казваме на гражданите да, разбираме вашия проблем, но не това е мястото за него. Необходимо е гражданите да знаят към кого да се обърнат и да могат да разчитат на бърза реакция. Приветствам доклада и наистина очаквам бъдещото сътрудничество. Много ви благодаря. Сега давам думата на следващия. Благодаря, господин. Искам да благодаря на отличната работа на колегата 2019 година за представянето на дейността. Този доклад е още едно доказателство за това как доверието на Европейския парламент, което бе предоставено, е ясно и заслужава такова заслужение. Сега обаче искам да говоря за тази политика на въртящите се вър врати. Случай като този с бившия председател на Европейската комисия Барозо, например, в миналото, както знаете, отиде да работи в Goldman Sachs, не трябва да се повтарят в бъдеще. Но мисля, че се повтарят, което нарушава и имиджа на Европейския съюз. 2019 година излязахте с много предложения, за да може да няма лобиране при конфликт на интереси на бивши служители на съюза, които преминават в частния сектор. Европейската комисия пое такива задължения, за да следва вашите препоръки, но според мен още много може да се направи, така че гражданите да са сигурни, че онези, които се отдават на обществена работа, след това няма да скочат с златен парашут в частния сектор. Какво според вас трябва да се направи, за да се работи повече в тази посока? Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Бедрен има думата. Дистанционно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Орайли. Както и вие казахте, Доверието на гражданите зависи от прозрачността. Но ние знаем, че, например, при търговските споразумения комисията оповестява документите, съветът ги одобрява и преговорите с Обединеното кралство са добър пример в това отношение. Тази практика трябва да се следва. Е, вие решихте през юли миналата година е, да направите разследване, защо комисията не е извършила оценка на въздействието по същия начин по отношение на Меркосур. Бихте ли ни казали какви са следващите стъпки, ако отговора на комисията не ви удовлетвори? Разбира се, че има нужда от прозрачност – Колегите също го напомниха. Необходимо е да има прозрачност и в собствената ни работа. Да се доближим до гражданите и да се борим с евроскептицизма. Много ви благодаря. Сега давам думата на колегата Палас. Благодаря. На първо място аз също е, се присъединявам към благодарността, изразена към госпожа Орайли за доклада и за извършената работа. В нашата комисия доста говорим за добро управление, за доверие. И именно за това говорим днес, за контрола на това как се използват обществените канали в рамките на съответните правомощия. Ние искаме да се подобри управлението на обществените органи. Точно за това може би трябва да се помисли за някои нови инструменти и правомощия. Има още нещо. Ако имаме 1300 граждани, които са подали петиции, то защо са го направили? Ето, един от колегите говори за това, че хората често не знаят към кого да се обърнат, губят време. За това трябва наистина да се замислим. Сега говорим за новия статут на омбудсмана – Европейския омбудсман и в предложението се споменават правомощията на омбудсмана да разследва случаите на лошо управление. Това е много важно. Ние не искаме да расте разочарованието. Искаме наистина обществените органи да бъдат по-прозрачни, да работят качествено – за да може да има доверие в тях. Затова искам да ви попитам как ще работите паралелно с други омбудсмани в Европа, как ще упражните това правомощие. Освен това, ние ще се опитаме при бъдещите преговори с съвета и комисията да ви възложим максимален брой правомощия като европейски омбудсман. Благодаря. Благодаря. Сега отново в заключение давам думата на госпожа Европейски омбудсман. Благодаря ви. Накратко искам да премина през някои от въпросите, да видя дали мога да им отговоря. Първо благодаря много на госпожа Гийом за това, че обърна внимание на прозрачността в съвета и това колко е важна. Наистина, понякога говорим за теми, които ни се струват твърде абстрактни, но хората имат нужда от информация. Това е много важно за гражданите. И много от оплакванията са свързани именно с липса на достъп до документи, официални документи. Или не са ясни насоките, които дава комисията относно пестицидите или пчелите на държавите членки. В случая Black Rock, ние се занимаваме с него. Направихме проверка на архивите Съставихме доклад за проведената инспекция. Той е предоставен на комисията и след като се финализира, ще направим анализ на видяното и ако е необходимо, ще отправим препоръки. Мога да ви а, дам допълнително информация за това къде сме стигнали. Госпожо Тум, аз съм съгласна с вас. Необходимо е наистина да помислим по нашироко за случаите, които постъпват при нас. Вие споменахте член 51 от хартата. Ние имаме много оплаквания именно по този член. Има най-различни противоречия, свързани с европейско финансиране, например европейски фондове, които се използват за подобряване на физическата инфраструктура, като се казва, че това е грижа за хората с умствени увреждания. Така че трябва да помислим. Господин Слабаков на вас ще отговоря, да, наистина повечето от препоръките на омбудсмана са приети, когато се управлява добре. Това си остава факт. А за това как решаваме какво да проверяваме, то за нас е важно темите да бъдат от обществен интерес, да няма дублиране с работата на парламентарна комисия и също резултатът да бъде постижим, защото няма смисъл да се предприема нещо, което не може да се довърши. А за многоязичието ще ви изпратя нашите документи. Би трябвало, освен това, всички агенции да отговарят на гражданите на езика, на който са запитани. Господин Яр, благодаря ви много за коментара. Радвам се, че вие отчитате промяна в прозрачността, въпреки че това е един бавен процес на промяна на нагласите – Важно е да може да се вземе отношение по оплакванията на гражданите. Госпожо Еви, да, наистина, тази седмица ние направихме необходимото, получихме отговора на банковия орган във връзка с решението на бившия изпълнителен директор и лобирането. Европейския банков орган прие всички наши препоръки. Надяваме се, че и други агенции ще ги имат предвид, съветът също ще ги разгледа. Колегата Вадрен, да, ние разглеждаме темата Меркосур и сега изчаквам последната информация от колегите. На вас ще отговоря, че да, ние мислихме за такава мрежа, например при Frontex. Има проблем, когато хората биват отпращани от държава членка, защото не получават право на обежище, но биват третирани лошо, когато е, пристигнат в трета страна. За европейското финансиране трябва наистина да сме сигурни, че всички знаят за какво се използват средствата. Надявам се да съм отговоря, макар и набързо, на повечето ваши въпроси. Благодаря ви за изслушването и най-вече за подкрепата, която е изключително важна. Благодаря. Благодаря. Надявам се и аз скоро да се видим на живо. Е, ще дам думата на колегата Алкин, защото имаше проблем с връзката. Мисля, че сега вече се е свързала с нас и давам думата. Hello, Miss Alkan, Could you please... Госпожо Алкен, бихте ли натиснала бутона Speak? Чувате ли ме? Bueno, we try. No. Ами опитваме се да се свържем. Но съжаляваме, госпожо Алкин, наистина съжаляваме. Очевидно, че връзката ви не е много добра. Нека кажа, че госпожа Гийом ще представи доклада за омбудсмана на следващото пленарно заседание през октомври. И сега последната точка за днес. Нека да премина на испански. Това е петиция 477 от 2017 година, представена от гражданин с полско гражданство относно дискриминацията срещу журналисти и ограничаване на свободата на словото в обществените медии на Полша. Не знам дали нашата вносителка на петицията вече се е свързала по интернет. Чудесно, даваме и думата за 5 минути, за да представи своята позиция, след което ще чуем Европейската комисия и парламентарните групи. И накрая вносителката ще може да направи заключение. Добре дошла! Мистер Овчарски, could you please press the speak button? Ли да натиснете бутона, за да започнете да говорите и да ви чуваме.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 Okay. We have a uh, time problem because we have to finish. Um... Имаме проблем с времето. Ние трябва да приключим в 15:45 и след това ще трябва залата да се почисти. Затова ще дам думата на комисията Андрюш Перкаускас. Ако в даден момент е, имаме добра връзка с вносителя или вносителката на петицията. Ще ги чуем и тъй господин Андриус Перкаусас. Good afternoon. So Добър ден. Нека да проверя сега дали ме чувате. Да, благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря ви, че ни каните отново, за да говорим по тази петиция. Както обещах при последното изслушване, ще ви кажа какво се случва по време на мониторинга на рисковете за медийния плурализъм в Европа, включая Полша. Искам набързо да кажа какви са правните основания, що се отнася до регулирането на медиите. Ние нямаме специални разпоредби за независимостта на обществените медии. Това е в контраст с медийните регулатори, където имаме ясно записани разпоредби в директивата за АВМС. За това, що се отнася до обществените медии има независим проект, който се нарича Мониторинг на медийния плурализъм, който се ръководи независимо от Европейския университетски институт, но се съфинансира от комисията. Европейският университетски институт излезе миналия месец с последници мониторинг. Има конкретни доклади за всички държави членки, включително и за Полша. Бих искал да цитирам текстове от а, този доклад, особено що се отнася до обществените медии. По принцип, докладът посочва няколко рискови сфери в Полша, включени с защитата на журналистите и плурализъм на пазара. Но що се отнася до управлението и финансирането на обществените медии, този а, мониторинг посочва високи рискове. Има три, висок, три вида риск висок, среден нисък. За управлението и финансирането на обществените медии те са идентифицирали високи рискове за Полша. Защо този проект посочва такъв висок риск? Това се дължи най-вече на два фактора. Първият е назначаване и управление на обществените медии в Полша. Нови процедури са заложени 2016 година, които всъщност засилват политическия контрол върху назначаването на менеджерите на обществените медии в Полша. Още един фактор този мониторинг показва, че що се отнася до финансирането на такива обществени бродкастери, разчитането на средства от обществения бюджет се е увеличило през последните години, което е фактор, който намалява автономността на обществените медии. Това са основните заключения на този мониторинг на медийния плурализъм. И накрая трябва да спомена, че Европейската комисия засилва своите усилия за да наблюдава медийния плурализъм в Европейския съюз. Вероятно знаете, че Европейската комисия подготвя първия доклад за върховенството на закона. Там ще включим също и медийния плурализъм. Обществените медии не са посочени конкретно в този доклад като отделен елемент. Независимо от това обаче, те са основен елемент за върховенство на закона и медиен плурализъм. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Ще се опитаме отново да направим връзка с вносителката на петицията или вносителя. Да видим. Добре дошли. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Czy się słyszymy? Добър ден, госпожо председател. Дали ме чувате и виждате? През ноември 2019 година журналистите от Newsweek написаха в една от статиите си, е, че има фалшиви профили във Фейсбук. Както и Мисля, че превода не върви. Има ли превод? Поне на испански няма превод. А, пердон. <laughs> Окей, everything okay. Thank you very much. Всичко е наред, благодаря ви. Извинявам се. If you can start again, it's perfect. If you... Ако започна отново да започнете от начало, ще бъде чудесно и ако ще ви помоля малко по-бавно да говорите. Благодаря ви, дами и господа. През ноември 2019 година журналисти от списанието Newsweek написаха, че има фалшиви профили в Фейсбук и в Twitter. Те са там създадени, за да се прочиства имиджа на полския директор на обществената телевизия. Но те се занимават с подкалване на други пък. Аз съм жертва на тази кампания. Този, е, тази статия в е, Newsweek, която цитирам, ясно заявява, че за това е отговорен акаунта на полската телевизия. 725 поляци всеки ден биват добавяни имаме нова информация, че Пьотър Очарски, бив служител на обществената телевизия, би искал да се обърне към Доналд Тръмп за помощ. Има и други акаунти, които се опитват да очернят името ми. Има много профили в Фейсбук, близо 60, които се опитват да му очернят. Отново цитирам Newsweek. Всъщност, когато го прочетох, видях, че прокуратурата трябва да предяви обвинения срещу обществената телевизия за това, че ме очерня. Е, те се опитват е, да почернят името ми, е, въобще личността ми. На различни етапи прокуратурата се занима с такова едно искане от моя страна, но накрая, в крайна сметка, решиха, че няма а, поводи да се повдигне преследване, защото казаха, че има прекалено малко доказателства или недостатъчни доказателства. Освен това, чух, че съм едва ли не човек, който се чуди как да се заяде с някого и да се. А, и затова едва ли не съм искал а, да повдигна този въпрос. Ето това се случва в Полша. Обществена телевизия в Полша атакува другите медии Например, има много теми, които се обсъждат, като например дали групата ITI е създадена от комунистическата тайна полиция. Американският посланник каза, че прозрачността е изключително важна за групата ITI и всички други предложения са неподходящи. Полската телевизия постоянно атакува полския вестник газета в Жибоча. Министерство на образованието пък и на здравеопазването имаше проблем с закупуването на маски и, и имаше и други случаи на педофилия в Полската католическа църква, както и други случаи с отново педофилия. Това, което се случва в момента е, че има опит да се върне собствеността на медиите към държавата, т.е. да се национализират медиите. Е, полската телевизия постоянно напада общността ЛГБТИ, е, постоянно има атаки на омраза срещу известни лица. Например, председателя на Сейма каза, че идеологията ЛГБТИ дехуманизира обществото и трябва да защитим децата си срещу нея. Има и други изказвания на омраза срещу ЛГБТИ. Някои дори казват, че ЛГБТИ е вирус. Полската телевизия напада активисти на ЛГБТИ, като казва, че те искат да профанизират Христос. Обикновено дори защитават онези, които извършват яростни нападения срещу ЛГБТИ. И накрая искам да кажа нещо, което е много важно. Има голямо неравенство, що се отнася до достъпа до полските национални медии от различни политически кръгове. Полската национална телевизия не прави нищо по този повод. И накрая Полската телевизия нарушава много международни правни актове сега, ограничава достъп до публична информация или обществена информация. Многократно съм питал какво се случва с средствата, които се разходват в телевизията, но те не ми дават никакъв отговор. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате тази възможност да се изкажа. Проблем има с публичната телевизия, т.е. обществената телевизия, извинете, която се държи изключително агресивно по-настоящем. Благодаря ви много. Имахте само 5 минути, наистина, така че а, говорихте 7 минути, а ние нямаме толкова много време. Сега започвам да давам думата на колеги. Господин Фалка от НП е първи.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 Добър ден на вас и на всички ваши колеги. Благодаря на вносителя за неговата петиция. Не е единствения проблем, който е свързан с положението в, в, с медиите в Польша. В крайна сметка, медиите играят изключително важна роля и плурализма на медиите е един от фундаментите, които са записани в Хартата за основните права в Европейския съюз. Както знаете, на ниво Европейски съюз няма нормативен документ, който да пречи дискриминация, като тази, която бе описана. Имаме обаче една директива от 2007-2008, която би трябвало да е транспонирана в съответните законодателни актове на Полша и там се говори точно за работата от такъв тип. Става дума и за медиите и навсякъде. За това трябва да защитим плурализма и свободата. Тази петиция, според мен, трябва да остане отворена и аз ви благодаря. Благодаря, госпожа Гион. Oui, merci. Благодаря. Искам да говоря бързо и аз трябва да кажа, че в случая този служител, този журналист не е единствен случай. Ограничава се свободата, свободата на изразяване в Польша. Европейската комисия казва, че наблюдава какво се случва с тази петиция. Ние трябва да им вярваме, но ние обаче не забелязваме никакво подобрение. Напротив, точно обратното. Репортери без граница също изразиха своята позиция и потвърдиха това, което смятат за липсата на такива свободи. Мисля, че Европейската комисия трябва да се възползва от тази комисия, за да припомни на полското правителство какви са неговите отговорности като страна членка на Европейски съюз, спазването на европейското законодателство и особено отстраняването на дискриминация с конкретни действия. Трябва конкретни действия от Европейската комисия, за да се промени положението. Благодаря ви. Um, thank you very much. Now has the floor Ms. Tom of Renew. Госпожа Тон от Renew, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря малко по-дълго от обичайно. Знаете, че аз съм бивш журналист и за мен е много болезнено всичко това. Първо, благодаря на вносителя. Съжаление, не чухме нещо, което да не сме чували и по-рано, което е изключително разочароващо. Не знам представители на комисията какво имаше предвид. Аз гледах доклада за мониторинг на медийния плурализъм от 18-19 година. И точно това пише. Същото ще цитирам две неща, които според мен са много важно. Първо, най-големите рискове са свързани с свободата на изразяване. 58, 58-59%, което е много висок процент. Началото на 20 година правителството е въвело нови дисциплинарни процедури за полските съдии, което е следваща стъпка по по-нататъчната правна реформа, водена от 2015 година. Тази реформа за доведе до дебати между Польша и Европейски съюз, по-специално върху върховенството на закона. Вижте, това е 2015 година, а сега сме 2020 година, 5 години по-късно и говорим по един и същи въпрос. Свободата на журналистите тук са засегнати. Свободна Нарушава се правата на журналистите, особено когато отразяват политически е, проблеми или се занимават с е, е, проучвания. Може дори да се въведе носене на отговорност, наказателна отговорност към тях. Представете си журналисти, които не могат да критикуват служители на държавата. Това се криминализира в Польша. Политическата независимост е нещо друго. Това също бе споменато. Нивото така на риска за медийния плурализъм още по-високо дори от свободата на изразяване 69% и това е напълно неприемливо. Но в този доклад, който е финансиран от Европейската комисия, има конкретни препоръки, да се, за да се гарантира безпристрастно управление и назначаване в обществените медии, за да може да се изберат е, такива лица без е, влияние, откъдето и да било, да се предостави финансиране дългосрочно и значително, да се въведе е, само, саморегулация за ограничаване на политическото влияние и да се гарантира пропорционално разпределение на държавните реклами и другите реклами. Затова се обръщам към Европейската комисия. Виждате ли някаква възможност тези препоръки да ги изпълните или това ще го обсъждаме след още 5 години това същото? Тази петиция трябва да остане отворена Изпратихме я на Либе и трябва да изпратим и на конференцията за бъдещето на Европа, защото по този въпрос ние едва ли не сме хванати в този член 51, за който говорих преди година и половина. Благодаря. Господин Златовски има думата. Благодаря и аз на своя ред, госпожо председател казва ораторът на испански. На полски язик беше подадена тази петиция а, и е обоснована на полски, но аз не я разбирам. Тя е за обществените медии, но всъщност в съдържанието четем, че съдът е отхвърлил жалбата на подали пет петицията, за премиера и за това, че други са използвали фалшиви профили, за да отчернят имиджа на а, самия подал петицията. А, самият той каза, че и а, обществените и частните медии се занимават с полемика, говорим за плурализма на медиите, но когато става въпрос за политическата програма, обществената телевизия включва представители на всички от целия политически спектър. обичайно управляващите не, не биват канени в частните медии. Така че, що ме прията тази петиция, считам, че тя трябва да бъде затворена. Ако искаме да говорим за липсата на плурализъм на медиите в държава, в която има такова огромно разнообразие от становища, от огромно разнообразие от журналисти, които имат толкова различни мнения. Това е абсурдно, особено ако го сравним с някои обществени настроения в Европа, където всички медии говорят с един и същи глас в момента. Благодаря много. Благодаря, господин Дуда НП. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo. E, Благодаря, госпожо председател. Чух колегата Косма Златовски и това, което той каза, ми се струва, че едва ли не той представлява една съвсем различна държава от тази, която аз представлявам. Така че благодаря, госпожо председател, благодаря и на вносителя на петицията, защото въпросът, който обсъждаме е изключително важен, когато говорим за независимостта на медиите, а те са кръгален камък на всяка демокрация. Ето защо следва разглеждаме този въпрос с огромен интерес и го правим. Напоследък, със съжаление, в Поша ставаме свидетели на едно политическо захващане, улавяне на медиите. Информацията, която се предоставя от обществените е, телевизии, е, не е независима. Има и политически натиск в областта и на културата. Много подходящ пример беше даден за този трети канал, програмата Чечи, която отговаря за а, забавлението, за, а, за много полски граждани. Този трети канал на полското радио, което се водеше наистина добра журналистика и много от журналистите, които работеха там, бяха уволнени или принудени да напуснат подобно на вносителя на петицията. Тук говоря за третия канал на полското радио и това е огромна загуба за всички нас. Тази нова директива, преразгледната директива от ноември 2014 казва, че надзора над медиите трябва да е отделно от правителството и да предоставя разнообразие, възможност за разнообразие на становищата. И всички имат задължението всички държави имат задължението да при транспонират до септември тази година а, директивата в националното си законодателство. Надяваме се, че това ще е отползва за много пол полски граждани. Благодаря. Господин Фернеки Екаре. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Na szczęście minęły w Polsce. Благодаря много, госпожо председател. Различно е времето сега по-настоящен в Полша, тъй като в предишния мандат на правителството имаше едно конфискуване на компютри в един дневник в Польша И в предишния мандат на правителството някой, който критикуваше президента, бе арестуван рано сутрин. А сега по петицията. Тя е обсъждана и преди и считам, че заключенията от предишното ни заседание бяха пределно ясни. На първо място Вносителят няма обективност в заключенията си. Второ място, полската телевизия е много популярна сред полските граждани. И резултатите от разпространяването на тази информация се увеличават и и всички медии, които съществуват в Польша, са много по-плуралистични, отколкото преди няколко години. Всеки може да си направи, е, да вземе сам решението какво да гледа или какво да не гледа. И, както каза Европейската комисия, не, нямаме средства да разглеждаме как точно работи медийния пазар всяка държава членка. И се надявам нещо на издание да бъде последното по тази тема. Що се отнася до вносителят, желая му късмет, успех в политическата му кариера. Знам, че се опита по време на предишните избори и се надявам, че ще продължи нататък. И аз самия бих искал тази петиция да бъде заклю... Е, затворена. Благодаря, приключена. Благодаря и сега в заключение даваме две минути на вносителя, но не повече. Точно две минути и ще трябва да ви прекъсна, ако просрочите.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 You will open the microphone. Uh, okay. Uh, hello uh, again. Здравейте отново, дами и господа. Едно важно заявление трябва да направя. Полската обществена телевизия уведомява съдилищата за всеки, който а, говори против определени лица. Моля да включите екрана си, за да могат да работят а, преводачите и с визуална информация. И ораторът продължава. Искам да отговоря на депутата Чернецки в Польша беше извършена краткосрочна мисия за това дали, е демократичен, дали демократични са били изборите. И заключението е, че обществената информа... телевизия не предоставя достатъчно достатъчна и достатъчно надежна информация. Благодаря ви отново за възможността да се изкажа. Благодаря много. След като чухме вносителя на петицията Европейската комисия, колегите депутати, аз предлагам петицията да остане отворена, а Европейската комисия да уведоми Комисията по петиции за изпълнението на директивата по аудиовизуалните услуги и изпълненото съгласно доклада на обсерваторията. Много ви благодаря. Продължаваме след един час. Благодаря ви.